и още и информациите, уведомяващи комисията по отношение на мерките и в 12 други държави членки. Председателката, благодаря. С това приключваме дискусията по темата. Гласуването ще бъде проведено утре в 12.30. Следващата точка от дневния ред е доклада на господин Хокмарк относно управлението на економиката в световен мащаб. Докладчика има думата. Предвид всички ключови срещи за европейската економика и за световната економика, тази среща е Европейския съвет другата седмица също, срещата на Г20 в Кан, този доклад всъщност иска да представи е, е, позицията е, на Европейския парламент по 2020. Това е среща, която ще се случи в много тежки, много сериозни економически времена навсякъде по света и далеч не е само в нашата част на света. Това е среща, на която ще се обсъжда факта, че световната економика се характеризира с дисбаланси, е, които лесно е, можем да говорим с страни, където има излишък, а други, където има дефицит, но отвъд е, тези граници виждаме, че има много новопоявяващи се пазари, които допринесоха за промяната в световната економика. Но това е предизвикателство към бедността и това е положителна последица. Но все още има много страни, където има бедност, където трябва да има по-голям економически растеж и повече економически възможности. Ние виждаме, че политиката в областта на валутата в някои големи економики допринесе за тези дисбаланси. Виждаме, че липсата на конкурентоспособност в много други страни също допринесе за това. Ето защо е необходимо да постигнем на световно ниво баланс баланс, а това предполага световно управление и това предполага и съответните институции. Първо, аз мятам, че ние трябва да съзнаваме факта, че в страни, където няма конкурентоспособност, е, в региони, които не са конкурентоспособни, е, трябва да има нова политика и реформи. Едновременно с това обаче е, трябва да сме сигурни, че има търговски потоци, както и в новопоявяващите се пазари, които сега осъществяват протекционизъм чрез валута. Доклада беше подкрепен от Комисията по економиката. Искам да благодаря и на докладчите в Сянка, които дадоха възможност за широки компромиси. Е, всъщност ние говорим за е, структурни несъвършенства, е, които се дължат основно на дисбалансите, които съществуват в момента. На глобално ниво ние трябва да сме сигурни, че има отговорна валутна политика. Ние трябва да сме сигурни, че ще постигнем политика в областта на валутата, която да бъде конвертируема система е, трябва да бъде открита за търговия между страни, където има излишък и други, където и има дефицит. Трябва да се замислим и какви институции създаваме. Аз мисля, че е, колкото повече се стремим към световно управление на економиката, е, толкова повече трябва да има отчетност, да има прозрачност, да има легитимни институции. И ние смятаме, че Г20, ако не се, няма нужда да се казва, че това е една от основните структури, но е много важно да се постигне по-голямо глобално участие, е по-голямо приложение на решенията и високо ниво на прозрачност. И е по този начин ние подчертаваме значението на Международния валутен фонд и на Световната търговска организация. Защо защото е, при по-добре структурирани решения при дискусия в Г20 се постига легитимност и прозрачност, е, защото тези решения се прилагат от Международния валутен фонд. В доклада се казва, че Европейския съюз трябва да говори с силен глас и че ние трябва да допринесем е, за силно глобално управление, за силен глобален лидершип, ръководство, е, обаче е, трябва националните институции също да се съобразяват с е, обстоятелствата в съвременния свят. Благодаря ви, госпожо председател. Председателката, господин Кели има думата сега. Първо, поздравление към колегата Хокмар за доклада. Искам да кажа две неща. Беше споменат е, данъка е, върху финансовите операции от е, господин Барозо, особено, че това е нещо важно за Европа и еврозоната. Очевидно, логично е, защото и финансовия отрасъл би трябвало да даде дължимото по отношение на данъците. Освен това, обаче, искам да подчертая, че данъка трябва да се налага в световен мащаб, защото в противен случай ще се получи изкривяване относно прилагането му именно в Европейския съюз. Това е много важно именно за нас. По-нататък. Европейският съюз трябва да говори на един глас, когато преговаря с СТО, както каза и докладчика, както и с МВФ. Благодаря. la parola all'onorevole Basescu. Благодаря, госпожо председател. Бих искала първо да поздравя колегата Хакмарк за доклада. Кризата показа че е необходимо да се засили финансовото управление в световен мащаб и по по-специално в финансовата област. Макроекономическите дисбаланси са огромни, за това трябва да се усъвършенства системата чрез нов контрол и нови норматив, нова нормативна уредба. За съжаление обаче МВФ и Г20 имат доста ограничени правомощия, за това Европейския съюз трябва да намери интегриран метод метод за решаване на кризата, защото с половинчати мерки нещата не могат да бъдат решени. При, приеха се известни мерки, но дефицита в много страни, включително и и в Румъния е над изискуемите проценти. Следващия оратор. globális mivoltáról szólni tudjunk, és az elkövetkezendő... Глобалното управление е приоритет за, в световен мащаб. Ако направим един преглед на положението в света, и е, резултатите от Г20, то е, виждаме, че, е необходим, че са необходими и а, е, чисто европейски допълнителни мерки. Е, проблема не се решава. Ако видим какво е положението в е, Гърция, виждаме, че не сме стигнали до никъде. Да, приехме пакета от 6 финансови документа, но това е изваредно недостатъчно и е необходимо да се предприемат много допълнителни е, мерки. Необходимо е също обаче да се осигури и стабилност, защото инак няма да можем да постигнем нищо. Госпожа Флашикова. Дякуем вам пекни, пани председател. Благодаря, госпожо председател, госпожо комисар господин Хокмарк е, е изработил един отличен е, доклад е, и мисля, че той е и много е, своевременен няколко дни преди заседанието на Г20 пред, през ноември. Искам да направя няколко коментара. Много от много от а, заинтересованите е, страни не, не си дават сметка, че цялостната система за финансово управление се разпада. И мисля, че този доклад е много добър, защото дава правилна картина за, на нещата, но в но откъде ще излезе новата система, дали тя ще възкръсне от а, пепелта на старата система или няма да, да постигнем, няма да създадем нещо още по-лошо. Мисля, че държавните ръководители трябва да си дадат сметка е, за това и да помислят, защото това ще има трагични последици за държавите и гражданите. Благодаря. Следващият оратор. Госпожо Госпожо председател, европейската и световната економика в момента е въпред несигурно и мъчително бъдеще и доклад е много уместен. Е, ще има среща на държавните глави за бъдещето на еврозоната и след това среща на държавните глави от Г20. Е, много умни, балансирани предложения в доклада на Хокмар и те ще привлекат вниманието на е, държавните лидери. Какво е необходимо в управлението на економиката? Трябва да да има координация между економиките, както Г20, така и Международния валутен фонд са двете основни институции, които трябва да се променят, ако искат действително да са управляващи ефективни структури. Международни валутен фонд трябва да се промени, за да може на страните БРИК да се даде глас и това да отрази съвременната економика. Това да не е просто трябва да има правно основание за решение, трябва да има постоянен секретар секретарят и всички препоръки, свързани с глобалните финансови оператори, също са важни. Е, време е, е глобалните мерки е, да се прилагат и глобалната економика, особено в западния свят, в момента преживява криза и е много важно да има глобална координация. Председателката. Госпожа Ферайер има думата сега. Господин Ферайера. Е, един от основните въпроси, който се пропуска в този доклад е, че трябва да се види причината за тези макроекономически дисбаланси, причините за световната економическа и финансова криза. И не случайно е, тези въпроси се пренебрегват много често никой не иска да се взре в причините, които доведоха до това положение. По този начин продължава неравенството, социалната несправедливост и не трябва да храним иллюзии. Това е криза на капитализма и на економическата система, която е глобална. Всъщност решението няма да бъде в супранационални институции, чиято задача е, е да продължава да контролира производство на капиталистически е, блага, а трябва да бъде демокрация сама по себе си, която е, да се изгражда е, на правата, които са натрупани до сега. Либерализирайки услугите и стоките, такъв филм вече сме гледали и последиците са ясни. По този начин несправедливо справедливостта се разпространява на глобално ниво и това ни доведе до сегашното положение. И е, равносметката от работата на тези институции показва, че този модел не трябва да продължава да се прилага. Е, сега Пашка има думата. Дякую за слово, vážená pani predsedajúca, vážená pani komisárka. Госпожо председател, госпожо комисар, аз съм съгласен с господин Окмар, когато казва, че е необходимо да се говори за управление на световната економика на срещата на Г-20. Защото именно това е форум, където може да се говори за бъдеще и координация в финансите, банките, корпоративен менеджмент и управление. Не съм сигурен обаче, че е, на настоящия етап Европейския съюз може да предложи реално решение или альтернатива, просто защото Европейския съюз е изправен пред големи проблеми и не може да ги реши. Нека просто да си припомним настоящата криза и е, корените на кризата в Гърция, е, кои кризата продължава да бъде неразрешена докато нашите лидери намерят конструктивно решение на проблемите, които разтърсиха днешна Европа, е, трудно можем да очакваме е, света да слуша техните думи. Ето защо е, се страхувам, че е, нашата намеса на подобна арена няма да се оцени високо. Грация. La parola al commissario Reding, prego. Комисар Райдинг има думата. Госпожо председател, искам да подчертая, че европейските лидери ще направят тази седмица своите силни предложения, за да подпомогнат излизането на Европа от кризата. Така че господин Хокмар е прав да подчертае значимостта на управлението на економиката в световен мащаб и електронното управление, електронното, е, електронното е, управление на економиката наистина е изключително важно. Благодаря на докладчика за неговите предложения. Благодаря на всички изказали се които направиха своите предложения към темата управление на економиката в световен мащаб. Преди 2008 година надали някой би си помислил какво ще трябва да се направи, за да се сближат економиките или политиките на Г7 по отношение отговорите, които се даваха на економическата криза или забаването на економическия ръст. Тогава Г-20 се превърна в един изключителен инструмент за економическо сътрудничество. Много още има какво да се направи по отношение забаването на економиката, и е, много е необходимо, за да се укрепи економиката в световен мащаб. Европа трябва да играе водеща роля в реформите. Можем да го направим само ако покажем личен пример. И именно това е, ще направят държавните правителствените ръководители тази седмица. Председателя Баросо в своята реч за състоянието на Съюза каза, че трябва наистина да има външно представителство на Съюза в еврозоната. Изключително важно е да засегна и темата с шесте законодателни акта, с външното представяне на тази зона, както и необходимостта за внимание към МВФ и комисията ще направи нужните предложения в този смисъл. Grazie commissario, la discussione è chiusa. Госпожо комисар, приключихме с обсъжданията. Доклада ще бъде гласуван утре в 12.30. Следващата точка от дневния ред. Барбара Матера, положението